Uh, Започваме заседанието. Имаме превод на всички езици с изключение на хрватски и малтийски. Няколко промени в състава. Господин Том Кендалър е заместник в комисията по заетост и представлява групата на Европейската народна партия. Добре дошъл! в Комисията по заетост. Госпожа Карина Кретио беше назначена комисар за регионална политика, следователно вече не е член а, нито на Европейския парламент, нито на тази комисия. В резултат на това има промени. Госпожа Ренате Вебер премина от е, НП към АОД. Сега групата на е, НП има 15 места, а не 16. А АОД има 6 места с едно повече от в сравнение с преди преминаването на госпожа Вебер в НП. Мисля, че вече има заместник на госпожа Кречо. Добре дошъл. Това са всички съобщения. Сега няколко заседания, които ще проведем. Моля ви да си извадите календарите. Ще има съвместно заседание ЕКОН МП по годишния преглед на растежа, както го бяхме планирали. Това ще бъде на 2 декември от 8 до 10 сутринта. Това е много важно заседание. След него в същата зала Ян 4Q2 ще се проведе заседание а, по търговско-инвестиционното споразумение. Това заседание ще се проведе в залата, в която сме в момента. И сега това са две важни заседания за нашата комисия. ЕКОН и ЕМПЛ по годишния преглед на растежа и след това изслушването по търговско е, инвестиционното споразумение. С други думи, от е, едното заседание се прехвърляме да, към друго. По-нататък Европейският младежки форум, който се проведе в Страсбург през май тази година, ще има продължение. Това продължение ще бъде под формата на неформална среща. Ще ще бъде разработен специален форум. Ще продължи 60 минути и в тези 60 минути ще изслушаме младежи, които представят идея. Ние като депутати ще изслушваме идеите и ще можем да коментираме спонтанно идеите представени от младите участници. Надявам се, че участието ще бъде активно от ваша страна. Не може да ги каним преди избори и след това да не обръщаме внимание на идеите няколко месеца по-късно. И така ще проведем едно бързо или експресно изслушване. Следващата точка е приемане на протокола. Доколкото виждам, няма забележки. Преминаваме към следващата точка в дневния ред. Това е гласуване. Ще трябва да гласувате с карти. Надявам се, че сте готови. Първата точка от общо двете е мобилизация на фонда в полза на Уърлпул в Италия. Гласувайте. Край на гласуването. След това ще гласуваме глобализация на фонда 32 за, 3 против, 0 въздържали се. Сега да гласуваме следващата точка. Системата не работи ли? Има ли начин да видим цифрите? Да повторим ли тогава гласуването? Да повторим. Сега, гласуването вече приключи. Един въздържал се. Сега ще гласуваме втората точка. Европейския фонд за глобализация френски случаи. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 34 за, 3 против, 1 въздържава се. Благодаря. Сега доклад от комисията за приложение на директива 2008 черта 104 относно работа чрез агенции за време на заетост. Веднага ще дам думата на господин Де Силва от Генерална дирекция заетост и социалното законодателство. Заповядайте. Добро утро, госпожо председател, госпожи и господа членове на Комисията по заетост. Аз ще представя първо предисторията и съдържанието на тази директива 2008-104 относно работа чрез агенции за време на заетост. След това ще представя основните констатации на доклада, който беше публикуван през март тази година. И накрая ще кажа няколко думи за това, което предстои. Най-напред искам да кажа, че да, тази директива се прилага за работници, които са наети от Агенция за временна заетост, за да бъдат изпратен в предприятие ползвател и работят там под ръководството на а, това предприятие. И така, имаме три страни, служител, работодател и агенцията. Това не е стандартен трудов договор Броят на тези договори се увеличи в Европа 1,6% от всички работници в Европа работят при такива договори, но разбира се, разпределението е много неравно. Например, в Обединеното кралство и в, и в Холандия процентът на работници по такива трудовоправни отношения е много по-висок. Предимството на тази форма на труд е нейната гъвкавост за предприятията и освен това те са етап по пътя на постоянна заето за безработниците. В някои случаи обаче е вярно, че това е несигурна форма на труд. Тази директива има дълга предистория. В края на 90-те години комисията се допита до социалните партньори и те решиха да започнат преговори. Те обаче се провалиха през 2001 година. През 2002 година комисията реши да представи предложение за директивата. Преговорите в съвета отнеха 6 години и основните трудности бяха свързани с, с принципа за равно третиране. Целта на директивата в окончателно приятие и вид от парламента и съвета беше първо да осигури по-добра защита за работниците в, в, в, в агенциите, като установява принципа на равно третиране, но заедно с това да подкрепи и да отчете положителната роля на агенциите, тъй като те осигуряват гъвкавост на пазара на труда, например като насърчават държавите членки да премахнат някои прекомерни ограничения. Основните разпоредби на директивата се съдържат в член 3 е, и 5.1, където равното третиране е получава дефиниция. Това е принцип, който следва да се прилага към всички работници в агенции по отношение на основните условия на труд и трудовоправни отношения, по-конкретно заплащане и работно време. Член 5 дефинира броят на ограничените дерогации, които се допускат при определени условия. Има три основни дерогации. Първи в параграф 2 приложима спрямо тези работници чрез агенции, които имат постоянен договор и те продължават да получават заплащане между назначенията и това се възприема като възнаграждение или компенсация за отсъствието на равно заплащане а по-нататък дерогация чрез колективно споразумение. Колективните споразумения могат да определят дерогация от равното третиране. Има примери за приложението на такива дерогации. И накрая най-трудният въпрос в съвета трябваше да ми е от години, за да се реши параграф 4 на член 5, където се дефинира за унези страни, в които няма система за разширяване на колективните споразумения или в които няма система за всеобщи колективни споразумения, възможността не само за дерогация от равното третиране, но и за въвеждане на така наречен условен период за въвеждане на равното третиране след споразумение между социалните партньори на национално ниво. Много важен член в директивата е член номер 4. Той поражда задължение за държавите членки да преразгледат всички ограничения и забрани, за използването на агенции за време на заетост. И там определя, че това може да се аргументира само с общ интерес. Тук става дума за защита на работниците, защита на здравето и безопасността на работното място и доброто функциониране на пазара на труда. Създава, поражда се задължение за държавите членки което те да спазват, като изпратят доклад на комисията за резултата от прегледа на ограниченията до 2011 година. Не по-малко важен е член 6 където се дава на работниците чрез агенции за време на заетост достъп до постоянен договор и използване на общи помещения в предприятия ползватели, възможности за обучение и накрая член 7 за условията за представителство на работниците в агенциите за време на заетост и техните представители било в предприятия ползватели или временната агенция. Директивата поражда задължение за Европейската комисия да преразгледа приложението на директивата и да представи доклад. Така че да предложи при необходимост необходимите изменения. С този, този доклад беше разработен заедно съвместно с държавите членки и социалните партньори. Създаде се комитет а, с участието и на социалните партньори. Имаме достъп а, до работата на експерти. И накрая публикувахме този доклад, както казах, през март тази година. Този доклад се допълва от експертен документ и две допълнения, които са споменати на слайда. Какви са основните основните констатации на доклада. Първо, всички държави членки са транспонирали директивата, някои от тях с закъснение. Имаме относително ограничен опит в приложението на директивата и това е нещо, което трябва да имаме предвид, тъй като периода за транспониране беше 2011 година. Някои държави членки направиха транспонирането през 2012 и доклада беше разработен 2014 година, така че период периодът относително кратък. Има няколко въпроса, по които ние не можахме да установим особени трудности при изпълнението. Обхвата, дефинициите, достъп до заетости, колек и общи помещения. По тези въпроси не успяхме да намерим трудности. Що се отнася до дерогациите за равното третиране, установихме, че 12 държави членки практикуват някаква форма на дерогация. Австрия, България, Германия, Дания, Финландия, Унгария, Ирландия, Италия, Малта, Холандия, Швеция и Обединеното кралство. по член четвърти, където се преразглеждат забраните и преразглеждането, почти всички държави членки информираха Европейската комисия за резултатите от прегледа, когато държавата членка не го е направила. Три държави членки смятат, че няма ограничения и докладът представя обосновката и а, начинът по който са били консултирани социалните партньори. По цената на регулацията проведахме специално проучване. Не чухме оплакване от държавите членки за допълнителни разходи или допълнителна цена от приложението на директивата при работодателите. Що се отнася до работодателите, обаче получихме оплаквания в смисъл, че ограниченията за работа чрез агенции за трудова заетост не са били достатъчно проучени от националните власти. някои от тези ограничения а, са свързани с значителна цена за економиката заключенията на доклада. Първо, като цяло директивата се прилага и изпълнява добре. Но възоснова на събраните към момента данни, трябва да отчетем, че двояката цел на директивата, която споменах, все още не е постигната. Първо, принципът за равно третиране. Отчитаме, че прилагането на някои дерогации и тълкованието на някои национални власти на тези дерогации отива доста далеч до такава степен, че не се осигурява защита на работниците, работещи чрез агенции за временна заетост. В резултат на това тези работници са относително незащитени и равното третиране отсъства. Второ, по прегледа на ограниченията и забраните, отчитаме, че в редица случаи властите в държавите членки използват тази клауза като повод за затвърждаване на съществуващо положение, без да държат сметка за цената. Някои ограничения обаче бяха премахнати в резултат на прегледа след 2011 година. Очакваме в някои държави членки да се решат проблемите, свързани с прекомерните ограничения върху дейността на Агенцията за временна заетост. И така, Процесът още не е приключил. Докладът представя момент на снимка на ситуацията към края на 2013 година. Комисията ще продължи да следи много внимателно приложението на директивата. Имаме комисия с участието на държавите членки и социалните партньори. И това е форма за диалог по време на който да се очертаят проблемите с изпълнението. Можем да използваме два инструмента. Първо, традиционния инструмент на процедурата за нарушение, винаги когато установим, че има сериозно нарушение на директивата и ние възнамеряваме да използваме този инструмент. Второ, препоръките в рамките на европейския семестър. В случаите, в които се бъдат набелязани конкретни регулаторни пречки пред растежа и гъвкаво функциониране на пазара на труда, комисията може да формулира препоръки към конкретната страна. На този етап не възнамеряваме да изменим директивата. Приоритетът ни е да следим за доброто и изпълнение. Започнахме да получаваме оплаквания от граждани, или, от граждани и организации. Не са многобройни. Получили сме три оплаквания, които анализираме. И формулирали сме и въпрос за преюдициално заключение към съвета Става дума за дело 533 във връзка с член 4. Ищецът смята, че националните власти не са положили достатъчно усилия, за да направят преглед на ограниченията. Става дума за последиците и въздействието на член 4 в директивата. Следи много внимателно това дело тъй като то може да създаде съдебен прецедент. Искаме да. Очакваме да чуем решението на генералния адвокат и се очаква решението на съда да излезе след около месец. Това е моето изложение. На ваше разположение сме с моите колеги да отговорим на вашите въпроси. Thank you, Mr. Silva. Благодаря, господин Силва. Сега имате думата за въпроси, за коментари. Госпожа Морен Шартие, заповядайте. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Силва за толкова изчерпателното представяне на прилагането на директивата. Според това, което казахте, имам няколко допълнителни въпроса, на които очаквам коментара ви. Първо, казахте, че е, целта на директивата е да направи е, така, че е, работещите на време на заетост да имат е, своего рода трамплин към постоянна заетост. Тоест, агенциите за време на заетост улесняват или подобряват достъпа до постоянна заетост. Как как сте направили оценка и въобще имате ли оценка на този преход от временна към постоянна заетост? Директивата в края на краищата трябва да се справя с проблемите на економическата криза в Европа. Тоест, пробния период се оказа изключително труден за заетостта. Това е първият ми въпрос. Второ. Що се отнася до изключенията, тези изключения а, има ли възможност да бъдат намалени? Трето. От гледна точка на работодателите, вие оценили ли сте цената на въздействието на допълнителната цена, допълнителните разходи, които ще се понесат от индустрията? И четвърто, Кризата, знаем това добре, е, се отрази много тежко на работата и заедостта на жените. В контекста на временната заетост, обърнали ли сте особено внимание на това как, какво е въздействието на заедостта на мъжете и на жените? по отношение на временните договори. Ето това са четирите въпроса, които искам да чуя коментирани от вас. Благодаря. Да ви дам ли думата сега да отговорите, защото има много други въпроси? Да, на тези въпроси вече мога да отговоря. Мога да кажа, нека да подчертая, че основната цел на директивата е да осигури е, равно третиране. И има една разпоредба, която предоставя е, на работещите на време на заетост възможност да, поем, да имат и постоянна заетост в предприятията ползватели. Тоест в договорите се съдържа разпоредба, която не разрешава предприятия, ползватели е, да продължат да наемат други работници на време на заетост, когато изтече договора на настоящия работещ. Тоест, основната ни акцент е върху принципа за равно третиране. И не сме правили е, пълно изследване за економическите въздействие е, за това как се отразява преминаването от временна заетост към постоянна, но има други изследвания именно върху този преход, е, свързан с економическия цикъл. И разбира се, по време на криза е, процента на преминаващите в постоянна заетост намалява. Ако не се лъжа, мисля, че този процент на успешно е, преминаващите е под 50% преминаващи от времена на постоянна заетост. Но е, смятам, че за да имаме точен отговор, трябва да се направи отделно е, изследване. В рамките на доклада не сме го правили. изключенията, които са предвидени, са в рамките на общото така равновесино равновесие в директивата и не предвиждаме те да бъдат намалени. А, сега, факта, че използването на тези изключения може да доведе до злоупотреби. На моменти работниците може да не разполагат с достатъчно средства за защита в, на личните си интереси. Примерно за заплащането на 50% спрямо, по-малко спрямо тези, които са наети на постоянна заедост. Тези текстове трябва да си помислиме за какво ни служат. Тоест, трябва случай по случай в, е, по отношение на това какви е, молби и жалби са подадени в разговори с страните членки, с гражданите, да се обмислят е, съществуващите изключения. А въздействието върху економиката поставихме този въпрос на, на работодателите и на националните власти от страна на националните власти не се отчитат е, допълнителни или изключително високи разходи за економиката. Някои работодатели обаче се оплакват от е, определени текстове в директивата, особено така прилагането на принципа за равно третиране. Предимно се оплакват, разбира се, от е, прилагането на ограничителните условия – е, страните членки, ние е, огледахме и какво се случва на място. Има, разбира се, различни е, варианти, различни режими. Понякога има изключения, които са е, тотални и това налага допълнителни разходи за, интерпре... е, за предприятията, особено за малките и средни предприятия. Там е, административните разходи за директивата са по-големи, но нямаме точни цифри, защото не сме правили конкретно проучване. Няма такова отделно за МСП. Но има, има известни оплаквания. Нямаме обаче така цифри, с които да подкрепим е, данните. Въздействието върху заедостта при жените – не сме правили такова проучване конкретно в рамките на този доклад. Господин Саймън, благодаря. Благодаря, господин Силва, за презентацията. Благодаря за обясненията. Няколко пъти споменахте, че са получени жалби, казахте, от гражданите и организациите. После казахте, че са само три, което ми се струва забележително. Не знам тези три включват ли е, жалбата от Британския конгрес на профсъюзите от е, 2013 година. С, е, от, от септември 13 година. Значи от тогава вече е минало повече от година и комисията се очаква да отговори на подобни жалби. Вече са минали почти 15 месеца. Достатъчен срок, според мен, за да получим отговор. Оплакването е много е, така очевидно, включено е даже във вашата презентация. А именно, е, вие казвате, че системата работи добре, освен в някои е, страни е, където се използват изключения. И е, при тези изключения системата изобщо не работи. И е, жалбата на британските профсъюзи е, че е, систематичната злоупотреба с така нареченото е, шведско изключение в директивата показва, че е, тази директива не, няма никакъв смисъл. Предложението и приложението и в Обединеното кралство не води до нищо. А в края на кращата това е една жалба, подадена от най-голямата профсъюзна организация в Обединеното кралство, която представлява най-голям брой работещи. Официално подадена жалба преди 15 е, месеца. Може ли, ако обичате, да коментирате и може ли да ни дадете е, дата, към която профсъюзът да очаква отговор, защото е, хиляди е, работници в Обединеното кралство се експлуатират по начин, е, по който не се предполага, те нямат защитата на обикновените работници. Да, наясно съм, че тази жалба е една от а, е, трите. Но а, е, аз съм задължен от а, е, изискванията за по, поверителност. А, жалбоподателите а, настояват за това, затова не мога да коментирам. Напълно съм наясна със съществуването и Наясно сме, че в Обединеното кралство се прилага първият тип изключения, а именно където работещ, е, за работещите на постоянен договор и, и заплащане за отделните е, мисии – и съответно намаляването на заплащането в, е, зависимост от заплащането на постоянния договор. Влезли сме в връзка с властите на Обединеното кралство. Е, има си пилотни процедури, по, рамки, по силата на които сме влезли с, е, във връзка с представители на съответните власти. Работи се по случая, но сте прав. Време е комисията да реши дали да приключи с този случай или да започне процедура за нарушение. Смятам, надявам се, че комисията ще го направи скоро. Но определено не сме стояли с кръстени ръце междувременно. Събирали сме информация и от жалбоподателите, и от националните органи и сега вече разполагаме с всички елементи които са ни необходими, за да вземем решение. Боя се обаче, че не мога да кажа нищо повече по въпрос. Искате втори въпрос да зададете? А, много странно ми се струва да казвате, че сте задължен от е, изискванията за поверителност. Ние се намираме в Европейския парламент. Ние сме избрани тук, за да контролираме какво и как е, вършите вие. То става дума за официално подаден а, е, на жалба. Ето показвам ви един лист с а, информация за пресата. А, където се, от британските профсъюзи, където се излага целия казус. Тоест не смятам, че е твърде поверителен този случай. А, може ли да ми цитирате така какви разпоредби за конфиденциалност ви пречат да говорите? И да разбирам, че вие намирате, е, вече смятате, че е, незабавно ще отговорите е, на жалбата на профсъюза. Можем ли да очакваме това да се случи, да речем, преди коледа? Казахте, че скоро ще реагира. Когато се подава жалба, жалбата подавателят има възможността да иска поверително третиране. Някои го правят. И в този случай профсъюза беше поискал именно това, този тип третиране с конфиденциалност. Какво са излезли те с данни за пресата, това не е наш, е, наша отговорност, но те изрично поискаха да бъдат третирани конфиденциално. Under what statute do you come to the European какъв е вашия статут? По какви разпоредби идвате вие тук в парламента и ни казвате, че не можете да говорите, защото този случай е конфиденциален? Депутатът моли за писмен, писмено уведомяване за това по силата на какви разпоредби се говори за конфиденциално. Както казах, влязли сме във връзка и с жалбоподавателите, срещали сме се с тях, Коментирали сме случаи с националните власти. Той все още е открит. Решението ще се вземе от политическата институция, т.е. Европейската комисия. Госпожа Штайнер. Ja, vielen herzlichen Dank für die Inform... Много благодаря за предоставената информация. Не е добре, когато толкова дълго време отнема да се приложи на практика една директива. Много от въпросите, свързани с временната заетост, например отпуск, платения отпуск, все още не са намерили своето решение. От вашето представене ми се струва, че се вижда, че инструмента се използва за да може да има по-ефтина временна работна ръка. Административната комисия за наблюдение на временната заетост в моя регион заяви, че този тип временна заетост не представлява стъпка към постоянната заетост, по-скоро обратното Влизаме в нещо като магиосен кръг и е по-трудно да се намери постоянна работа, т.е. хората постоянно в неизгодни условия на, на труд. Какво ще кажете за данните и за прилагането на принципа на равнопоставеност? Мисля, че точно тук изпълнението на директивата куца. Казахте, че има доста нерешени проблеми, но не казвате къде може да има подобрение на положението. Бихте ли пояснили? Когато става дума за тълкуването на член 4, освен това. През октомври чакахме информация в това отношение. Не смятате ли, че е на лице опасността заетостта, такава каквато я познаваме в Европа, да бъде постепенно изместена от временна заетост, тъй като това е по-удобно за работодателите. Мисля, че можем да станем свидетели на такава отрицателна тенденция. Имаме редица затруднения, свързани с транспонирането на директивата. Някои профсъюзи ни казват, например, че във Франция обществените власти се опитват да заменят постоянно заетите с хора работещи на временна заетост. Подобни неща се случват в Германия вече. Бихме искали равнопоставеното третиране да стане факт. А то се игнорира в момента. Колегата от Великобритания вече заяви какво се случва в тази страна. Освен това, когато става дума за консултации с социалните партньори в някои държави членки, това не се случва така както е написано в директивата. Ще дам за пример България или Португалия. Това не е така. Какво смята да направи комисията в тази връзка? Мисля, че е изключително важно да се действа бързо. Мисля, че в рамките на две години най-много трябва да се появи доклад за изпълнението и той трябва да се публикува. Защото има редица области, в които има много проблеми. И накрая, казахте, че компаниите в държавите членки бяха запитани къде са проблемите. Зададохте ли въпроса какви са ползите и недостатъците за самите заети. И тук нямам предвид само работещите на временна заетост, а и хората с постоянни договори. Защото гъвкавото работно място, временното работно място подкопава условията на труд за постоянно заетите. Благодаря. Nous avons euh, quelque chose sur la consultation de la problème avec la consultation des partenaires sociaux Mr. Silva. Yes. Um... Господин Силва. Трябва да кажа, че целта на директивата не е да ограничава използването на временната заетост. Точно обратното. Целта е до известна степен да се легитимизира или да се признае е, ролята на агенциите за временна заетост на трудовия пазар. Естествено, трябва да има равнопоставеност и условията на труд е, на работещите на временна заетост трябва да се подобряват. Стига да се докаже, че има принцип на равнопоставеност на третирането, не трябва да се слагат пречки пред използването на този вид заетост. Това е философията за директивата. Дали на 100% действа директивата, така както искаме тя да действа, казах не вече. И комисията ще продължи да следи отблизо какво се случва, как се прилага това законодателство. За сега обаче не сме станали свидетели на конкретни предложения за изменения в директивата и няма заявено желание от държавите членки или от заинтересованите страни да се измени директивата. Считаме, че агенциите за временна заетост и работата предоставена чрез такива агенции е, имат своята роля, особено когато няма сигурност на трудовия пазар, защото много често работодателите не знаят за колко време ще им трябват работници и трябва да имат някакъв вид закрила. Освен това, може да има нужда от експерти в някои малки или средни предприятия, а този вид предприятия нямат ресурсите, потенциала да наемат най-добрите служители на трудовия пазар. За нас това не е нещо отрицателно. Имам предвид работещите на времени договори трябва да могат да получат максимално добри условия на труд. Въпросът е следния. До каква степен в някои държави членки дерогациите са обект на злоупотреби? И а, стигат до там, че в крайна сметка равнопоставеността се обесмисля. Тук не говоря за теоретични принципи, говоря за практиката. Сравняваме, например, използването на дерогацията в Швеция и в Великобритания, за да видим разликите. И е, виждаме, че има различни резултати, до които може да доведе една и съща дерогация. Това е една страна на проблема. Потенциал за подобряване, да. Казах вече, че комисията смята да използва различни инструменти, например, възможността да започнем процедура по нарушаване, тогава когато сметнем, че държавите членки не изпълняват директивата така както трябва, на следващо място може да има препоръки в рамките на европейския семестър. Да, попитахме какво смятат за директивата и нейното функциониране представители на служителите. Има известни оплаквания от профсъюзите по някои от елементите в директивата, но не сме чули призиви за фундаментална промяна в директивата от страна на профсъюзите. Това трябва да кажа на този етап в отговор на вашия въпрос. По въпроса дали това ще се превърне в стъпка към постоянна заетост. Ние не сме правили оценка до сега за това до каква степен тази директива или работата чрез такива агенции може да се превърне в стъпка към постоянна заетост. Има известни проучвания на консултантски фирми или в рамките на индустрията, които дават някои данни, но в рамките на този доклад не сме правили подобно проучване. Give... Благодаря. Добре, госпожо Штайнерска. Зададох още един въпрос. Включването на социалните партньори в целият този процес, в държавите членки. Вярно ли е, че в някои държави членки социалните партньори не участват в процеса? и какво смята комисията да направи, за да стане това действителност, както повелява директивата? Well, uh... Включването на социалните партньори се прави на няколко нива. На европейско ниво те участват в нашата комисия от експерти, освен това участват пълно в изготвянето на този доклад. Поискахме от държавите членки в своите доклади да се допитват и до социалните партньори. Когато се изготвят националните доклади. Ако няма правилно допитване до социалните партньори в национален план, те винаги могат да заявят своята позиция тук в Брюксел чрез своите представители на европейско ниво. Що се отнася до прилагането на дерогациите, което изисква участие на социалните партньори чрез процедурите за колективни трудови договори. Ние разглеждаме този въпрос в момента. можем да приемем изключение от принципа на равното заплащане, стига естествено да са спазени условията на съответното колективно трудово споразумение. Разглеждаме нещата в момента, това е което мога да кажа. Благодаря, казва председателката в е, дебата от тук нататък, искам да давам думата на двама колеги едновременно, за да може да успеем с времето. Господин Уле Кристенсен е първи. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Силва за представянето. Доколкото си спомням, през декември 2009 година взехме решение за тази директива. Това беше една добра идея в парламента, но в областта на социалното осигуряване няма кой знае колко добри идеи. Нямам проблем с това да подкрепим по-голямата гъвкавост на трудовия пазар, нямам проблем с това да се гарантира, че повече хора ще получат договори и ще стъпят на трудовия пазар. Проблема възниква тогава, когато има твърде много изключения, за да се попречи на равнопоставеното третиране или пък когато се намират креативни условия, за да се заобиколят правилата. Всичко се прави понякога, за да няма равнопоставено третиране. И това подкопава нашата цел, подкопава целта на законодателството. Постоянно има съзидателни хора, които търсят начин да подкопаят законодателството. Надявам се, че ще намерим начин за да гарантираме лоялната конкуренция. Това е идеята на директивата, а именно да има равнопоставено третиране от първия ден, за да може да има лоялна конкуренция между предприятията и между заетите. Защото иначе просто много ще се осложни положението. Може ли да се направи нещо? Може ли да има някакви промени, за да се гарантира равнопоставеността? Благодаря. Господин Ман, може да зададете вашия въпрос сега. Благодаря, госпожо председател. Погледнах въпроса, свързан с конфиденциалността. Добре е, че имаме директива. Трябва да видим къде има проблеми с някои аспекти на директивата. Посетих редица компании в Германия и те се очудиха от нивото на регулация, което съществува. Не мисля, че трябва да сравняваме положението между компаниите в различните страни. И сега стигам конкретно до въпроса. Казахте, че сте се срещнали с социалните партньори с засегнатите лица. Много от тези лица са идвали в нашата комисия. В нашата комисия има много членове. Можем да получим информация по електронен път, но как точно да дадем платформа на тези хора, за да изкажат своята позиция? На следващо място, Мисля, че трябва да се положат много усилия, за да се подобри положението в директивата. На трето място казахте, че може да се използва европейския семестър, за да се дадат конкретни препоръки. Това не е ли изискване? И накрая Уле говореше за гъвкавостта. Той е господин гъвкава сигурност, ако мога така да се изразя. В коментарите си казахте, че ролята на тези временни агенции трябва да бъде премислена Как тълкувате вие съвременност и гъвкавост е, в е, настоящия им вид? Господин Силва. Както вече заявих, директивата, която обсъждаме, отне 6 месеца на разговори, в съвета имаше особени проблеми, всичко се въртеше около въпроса за дерогациите. В някои страни има малко наброй ограничения, свързани с подобни агенции за временна заетост и подобни условия на труд. Тези страни не можаха да приемат условието за равнопоставеност при плащането, ако не се приеме един специален период на квалификация. И ето защо преговорите отнеха дълго. Отново трябва да повторя. Когато става дума за позицията на съвета, държавите членки не искат а, изменение на директивата. И жалбите, които получаваме, също не оправдават едно отваряне на преговорите по директивата. Има други директиви, които трябва да бъдат преразгледани, като се има предвид какви жалби получаваме. Има процедури на нарушаване, които могат да бъдат започнати, но точно тази конкретна директива не смятаме, че трябва да се отваря в момента. Това трябва да го подчертая. Къде има е, затруднения, е, изключения? Начина по който се използва член четвърти, например, от е, държавите членки, понякога по силата на, на този член се стига до ситуации, които са много далече от равнопоставеността. Тези проблеми ще се опитаме да решим, но не планираме да преразглеждаме изцяло директивата. По отношение на гъвкавостта, която се дава от а, директивата и възможността да се използват такива агенции, за осигуряване на заетост, както и ограничаването на заетостта на самите задачи, които се дават на работниците. Има някои оплаквания от държави членки, според които не може да се използва директивата поради съществуването на национални разпоредби, които са в разрез с нея. Тук трябва да спомена член 193 от договорите, който задава минимални стандарти за защитата на работниците. Компаниите повдигат въпроса за подобни проблеми. Те могат да бъдат решени чрез използването на други разпоредби, например, онези, които дават достъп до трудовия пазар, но тук трябва да се погледнат разпоредбите, свързани с единния пазар. Можем да поискаме от държавите членки да преразгледат рестрикциите, но не можем да им наложим да премахнат съответните рестрикции. Това е позицията на комисията. Не смятаме, че съществува правно основание, за да се наложи премахване на рестрикциите. Искаме да има гъвкавост, искаме ограниченията да са съразмерни по своя характер и държавите членки да предприемат някакви мерки, но нищо повече не можем да направим. Що се отнася до защитата на работниците, както вече казах, ние продължаваме да слушаме гражданите. Те имат право да внасят петиции, да се оплакват и пред профсъюзите, поддържаме връзка с самите профсъюзи и както вече казах, работим така, че изпълнението на директивата да отговаря в по-голяма степен на целите, които са заложени в нея. Благодаря госпожа Аджея и след това господин Мартан. Благодаря, госпожо председател. Едно съображение. Договорите за работа чрез временна заетост са много широко разпространени, дори се превръщат в норма. Когато говорим за договори за неопределено работно време, като че ли се оказват изключени следователно трябва да получат съответна защита. Говорим и за друг аспект, за мобилността на работната ръка. Често чувам да се говори а, за това понятие. В моята страна се говори за несигурност, тъй като нямат форми за социална защита, които да гарантират, че в момента, в а, който се започне да се прилага тези норми за труд, би трябвало да има инструменти, които да гарантират и да защитават. И това са две предпоставки, които да, държах да подчертая по-нататък по дерогациите. Имаме впечатлението, че тези дерогации са претекст, използван от държавите членки, за да прилагат директивата както им харесва. И следователно с клаузата за, дерога, за дерогацията всеко, всеки прави това, което му е удобно. Мога да цитирам два случая има още нещо и това е въпрос, но за съжаление знам отговора. Дерогациите според вас само по економически аспект ли трябва да бъдат или също така по нормативната база, защото в крайна сметка е необходимо да, има, да се обръща внимание на економически аспект, но също така и а, за условията на труд. Господин Мартен. Благодаря. Е, след, всич, след цялата дискусия разбираме, че ситуацията е в различните държави членки. В някои държави членки това означава експлоатация, няма сигурност, няма защита и така нататък. Във Франция нещата а, с, с работата чрез агенция с време на заето вървят добре и работодателите са доволни. Комисията възнамерява ли да определи процент работници, които да работят чрез, таки, чрез такива агенции? за да няма злоупотреба. Втори въпрос, възнамерявате ли да ограничите подновяването на назначение на временен договор, т.е. възможността е едно предприятие никога да е назначава на постоянен договор. Освен това, имаме специалисти, по време на заетост в тази зала и това са преводачите и аз им благодаря за тяхната работа. Euh, donc euh, d'abord. Euh най-напред. Първия въпрос на италианската депутатка. Нека да бъда пределно ясен. Без дерогациите нямаше да има директива. Това беше ситуацията през 2008 година. Без дерогации нямаше да има директива не, мо, не е реалистично да се определи директива, определяща защита, норми за директива без дерогации. Важното е да има минимални стандарти, които се прилагат в 28 държави членки, е, тъй, да държим сметка, че има доста голямо различие между държавите членки. Това са минимални стандарти. Държавите членки, ако желаят, ако могат е, да определят по-високи стандарти на защита. Това, което сме възприели е минималното. Без си нямаше да има директива. По въпроса комисията не възнамерява да определи квота за работници по време на заетост в предприятията. Това е нещо, което бих нарекал микроуправление и не би съответствало на принципа на субсидиарност. На, ние, нашата задача е да следим за максимално добрата защита на работниците по време на заетост. Не е наша работа да налагаме ограничения на работодателите. Що се отнася до броя подновявания на договор? До толкова доколкото голяма част от работещите на време на заетост – имат, работят по договор, работят по срочен договор, те са защитени от директивата, която регламентира срочните договори. Директивата 1999 година това е защита срещу повторението на срочни договори. Е, работникът по време на заетост е, има такава защита. Има обаче работници, които е, работят по безсрочен договор. Те имат защита и в крайна сметка те биват изпращани в предприятие ползвател, и тук няма ограничение на броя на назначенията. И трябва да кажем, че най-важното е основното трудовоправно отношение с работодателя, което осигурява гаранции в рамките на договора, в рамките на срочния договор. господин Шулц и господин Вантулис. Благодаря. Имам въпрос и коментар. Първо, въпросът ми. Имате ли някакъв а, опит в а, работа чрез агенции за временна заетост и минималните заплати? това специален, това характерно ли е за страни, за определени страни? Знам, че са извършени множество проучвания в областта на агенциите за временна заетост. Аз имам опит в малките и средни предприятия през 10 години преди да дойда тук. И опитът ми сочи, че ако се отнасяш с временните работници по-зле, отколкото с постоянните, резултатите за предприятието няма да бъдат добри. Аз самият Това е моето заключение. Може би госпожа Штайнрук е работила по-дълго от мен в тази област. Господин Фондулис. Благодаря, госпожо председател. Трябва да сме много внимателни с тази директива, защото много е възможно в процеса на изпълнението й да облагодетелстваме едностранно бизнеса и по-конкретно големия бизнес. Това ще даде възможност и за експлоатация на работниците. Моето впечатление от временната заетост в собствената ми страна, например в почтенските услуги, говори за това, че работниците говорят няколко часа сутрин, няколко часа след обяд и няколко часа вечерта. Работният им ден е много дълъг, но им се плаща, да речем, само за 6 часа. С други думи, това е крайна форма на гъвкавост – е, и говоря от е, възоснова на лични наблюдения в почтенския сектор в Гърция. И според мен е, тази време на заетост може да се окаже чисто и просто форма за експлоатация. Отговор. Благодаря. Ние сме, ние направихме едно проучване на заетостта и несигурността да, има случаи на крайна експлоатация и несигурност на работното място. Не отричам, че има такива ситуации. Искам да кажа, че без тази директива нещата щяха да са по-лоши. Тази директива е предвидила няколко правила за защита на временните работници, които не съществуваха в миналото. Без директивата нямаше да има правила за защита на работниците, които са 1,6% от цялата работна сила, в някои страни повече. Някои държави членки трябва да въведат в законодателството си правила, които осигуряват повече защита, отколкото в миналото. Така че стъпката е правилна. Тя е в посока на по-голяма защита в сравнение с миналото. Що се отнася до минималната заплата, да, разбира се, това тя се прилага спрямо работниците с или без директива. Защитата, която предвиждаме е над нивото на минималната заплата, защото това, което искаме е да има равно третиране спрямо останалите работници в предприятието. Така че въпросът за минималната заплата тук не е уместен, не се поставя, тъй като не искаме да определим условия над това ниво. При всички случаи минималната заплата в държавите членки няма никакъв въздействие, но с или без директивата нещата ще да си останат едни и същи. Госпожа Макинтайр и след това госпожа Морвай. Благодаря, е, госпожо председател. Благодаря господин Силва за изложението. Аз имам опит в малко и средно предприятие. 25 години ръководих предприятия и трябва да кажа, че нямаше да успеем без възможността за временни работници. Един от служителите излиза в отпуск, не може без него. Необходимо е да дойде някой на срочен на временен договор. Когато някой се разболее, също трябва да дойде някой да го замести. И аз мисля, че това може да доведе до постоянно назначение, защото ако някой е работил на срочен договор, опознал си ги, свикнали сте и когато се освободи място, очевидно това е човекът, когато ще вземете. Не искам да се мисли, че времената заетост е нещо лошо работата на непълен работен ден също не е лошо време, не е лошо нещо. Много хора искат точно това. Тук се създава впечатлението, че се допуска време на заетост в някои случаи, но е нещо лошо. Много предприятия просто не могат да се оправят без нея. Не само за отпуски, болест, може да, е, например, започваш работа по проект – а, за няколко месеца, няма да назначиш някого и след това да го съкратиш, ще го назначиш за определен период. и чух твърде много от а, другия лагер и затова исках да подчертая положителните страни на времената заето. Сега, моят въпрос. Три оплаквания ми се струват твърде малък брой като оплаквания към комисията. Чухме за Джон, оплаквания от Джон Саймън във връзка с синдикатите. Получавали ли сте оплаквания във връзка с член четвърти и ненужни е, забрани и ограничения? Госпожа Морвай. Благодаря, госпожо председател. И слушах господин, госпожа Макинтайр. Ако не се бях изсмяла, трябваше да се разплача. Като че ли живеем на различни планети в моята, моята страна, е колонизирана от старите държави членки и принципът на временната заетост се прилага изключително масово. Представата ни с госпожа Макинтайр е съвсем различно. Какво означава това за работещите? Западните компании, които произвеждат в Унгария, и използват само работници за временна заетост. Никога е, на постоянна работа. Защо? Очевидно е. За да лишат работниците от е, евентуални права. В крайна сметка, те работят е, за 200, хората работят за 200-300 евро. Е, И представата за Агенцията за временна защита е като за нещо, от което можеш да си вземеш предмет под найем, нещо като прахосмокачка. Но в крайна сметка агенциите назначават хора и след това ги предоставят на някого други го. Хората са принудени да продават себе си и да работят при почти робски условия и системата е предмет повече на злоупотреба, отколкото на разумно използване. Знаете ли дали работниците в Унгария са представени в някои органи? Вие говорихте за такива органи, които да представляват работниците, но не съм сигурна, че това е така в Унгария. Но всъщност системата в Унгария прилича на потосмокачната система и тя е в интерес на големите западни предприятия. Първо ще отговоря на госпожа Макинтайр. Да, едно от оплакванията е направено от една организация на работодатели в Швеция. Става до това оплакване по член 4 за ограниченията и е представен и подхода на шведската система. Оплакването е подадено е, от германски гражданин и става дума за продължителност на назначенията. Трябва да кажа, че комисията е, излезе с е, и по отношение на държави членки, които не са представили доклад за преглед на ограниченията става дума за Люксембург, е, ние сме в контакт с тях. Що се отнася до условията на труд е, в Унгария, представители на работниците са представители в европейските структури и те имат е, възможност да изразят своето мнение и да представят своето становище в работната група, в, в форумите с социалните партньори. Освен това има секторен, секторен орган, който е специализиран в агенциите за временна заетост. Има синдикати, които представляват работниците в конкретен сектор в цяла Европа и тези въпроси редовно се повдигат по време на разговорите в тези секторни комисии за социален диалог. Благодаря. Трябва да приключим с тази точка и съм убедена, че ще имаме възможност да Следваща точка е годишния доклад на, на Европейската банка. Докладчик е господин Каза. All първо искам да благодаря на всички за подадените изменения към нашето становище. 88 общо са те. Повечето от тях подобряват текста, правят го по-балансиран. Особено съм готов да се съглася с повечето изменения, подадени към първият параграф – Става дума за изменение на 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Информацията, която се съдържа в е, тях, е, ни дава по-изчерпателна картина за това, което се случва в Европейският съюз, както и статистически е, валидна за текста информация. Смятам, че тези изменения могат съвсем спокойно да бъдат е, включени в едно компромисно изменение. Нямам нищо против изменение 14, е, както и против изменение 15 и 17. Изменение изменението към втори, е, измененията към втори параграф е, целят да допълнят текста с е, допълнителна информация за случващото се в еврозоната. Благодаря на колегите за изменения 18, 20, 21, 23, 24 и 22. Отбелязвам си така тежненията и идеята, че може да се повлияе на неустойчивата е, заетост, но няма да бъде точно да се каже, че е, всичко че всички създадени работни места са всъщност е, недостатъчно стабилни. Очаквам да успея да изляза с един балансиран компромис по тези изменения. Разбира се, има тежки обстоятелства в страните членки. По параграф 3 имам доста така резерви към някои от отношенията. По отношение на препоръките на е, Централната банка за фискална консолидация и съответните положителни промени, там има изменения подадени от колеги. В някой от тях може да се постигне компромис. Особено за изменение 54 за работни места с високо качество. По четвърти параграф съм съгласен с измененията, които настояват за демократична отчетност и прозрачност. Това е изменение 59. Има и много други ценни идеи, предложени за текста на параграфа, макар че някои от тях отиват твърде далеч. Например, европейска е, схема за социални помощи. Не смятам, че това може да го подкрепя. Изменение 64, е, да, е, добре ще да има социален стълб, но не съм убеден, че подобен е, стълб трябва да се е, вмести в е, механизма на Европейската монетарна валутен съюз. Има изменения и за темата гъвкавост, мога да ги приема, а също така мога да приема и препратките и цитиранията за по-добра конкурентна способност и висококачествени работни места. Изменение 88-87 разбирам колко е важно да има стабилност на цените, но бих бил предпазлив в договорите да влизат подобни мерки. Е, разбира се, ще отчета анализа, който правят колегите, подавайки тези изменения и смятам, че ще намериме общ език – за да е, достигнем до едно балансирано и точно становище. Благодаря, господин Каза. Сега давам думата на представителя на социалистите и демократите, господин Лопес. Първо, благодаря. Благодаря на господин Каса за извършената работа. Той работи много в последните няколко седмици. И мога да кажа, че становището, което изготвяме е изключително важно и много навременно. За първ път се произнасяме по тази тема. Ще продължим да го правим в следващите години. Считам, че текста е много добра отправна база за работата ни през следващите няколко седмици. Не сме абсолютно е, така, изчистили версията в момента, не държим да е абсолютно само тя. Смятам, че ще успеем да излезем с един балансиран текст като финална позиция на парламента. А, що се отнася до насоките, които искаме да изготвим за работата на ЕЦБ, мисля, че нашето становище ще отключва роля, ще има ключова роля. Трудовия пазар е, създава много безпокойства, като се има предвид економическата ситуация и това така, как се развиваха нещата през лятото. Но все пак е, заетостта се увеличава. Макар, че е, проблемите с заедостта в различните страни членки са много различни. Е, също се наблюдава намаляване на задлъжнялостта. Това е добре, но като цяло не можем да кажем, че е абсолютно позитивно. Коментира се също, че се създават не толкова традиционни варианти на заетост, за да се справят страните членки с ситуацията. В някои страни се приемат по-меки или по-твърди фискални мерки с цел да се справят с ситуацията. Разбира се, в подобни положения се увеличава и несигурността и е, едно от нещата, които искаме да упоменем е, че банката трябва да работи за стабилност на цените, за засилване на заетостта. Европейската економика в момента се сблъсква и с економическа стагнация, и с е, инфлация, и се търси така път, средния път между двете. А, търсят се създаване и на доходи, но тези доходи и приходи трябва да влязат в реалната економика. Трябва да се работи за засилване на търсенето, за засилване на економическия растеж. И като се има предвид е, всичко, което се случи през лятото, трябва да се търсят и повече макроекономически мерки. Тоест има поне три основни момента, по които е- Европа не върши достатъчно по отношение на данъчни стимули, и по е, отношение на макроекономическото положение. Сега давам думата на представителите на ЕКР. Благодаря. Благодаря на докладчикът. Много, много добро беше сътрудничеството ни. Много открит бе докладчикът, готов да приема компромиси. Определено можем да работим съвместно. И да излезам с един текст, който се базира на консенсус. Има някои политики на ЕЦБ, които за нас като политическа група са така сериозно е, критикуеми. Например, начина по който се прехвърля дълга в е, счетоводните отчети на банката. Не смятаме, че това е в полза на гражданите. Не, определено смятам, че банката трябва да призовава и страните членки да извършват реформи на трудовия пазар и то достатъчно устойчиви. Надявам се, че ще е, постигнем един много добър компромисен текст. Госпожа Харкино Далде. Madam Harkin from ALDE Group, the floor is yours. Госпожа Харкин, имате думата. Madam Harkin, she's... No, oh, sorry, yeah. Then we'll go to the GUE Group. Uh, Добре. Председателя на Обединената левица, господин Ярик. Не е тук. Ами, много добре, тогава ще си спазим графика. Той в никакъв случай не е много щедър от към отставащото ни време. Добре. Лаура Аги от е, Европа за пряка демокрация. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на колегата Каза за извършната работа и защото установихме една готовност да се отчетат и нашите мнения. Най-напред становището беше малко небалансирано и след това в процеса на представяне на изменения се оказа, че има възможност да бъдат включени у тези изменения, които за нас са, са важни. Ние представихме 8 изменения, които са определящи за нас, защото подчертават економическата ситуация в Италия. Италия преживява тежък момент по отношение, що се отнася до економиката и пазара на труда. Има един елемент, който държа да подчертая. Спазването на изискванията за за 3%, да не се превишава 3% дефицит – е, според нас това е неприемливо. Една държава, която няма възможност да инвестира, е, като увеличи инфлацията или увеличи дълга, няма възможност да постигне растеж паричните потоци няма да бъдат няма да бъдат насочени към економиката и към банките. И по този начин се лишават предприятията и потребителите от необходимата глътка въздух. Също така по отношение на изменение 12. Според нас то не третира по балансиран начин ситуацията с безработицата. Само една информация ще цитирам. В Германия 7,6%, в 10,7% мисля, че това е достатъчно красноречиво само по себе си, що се отнася до Европейската Централна банка и институционализацията, аз бих говорил за демократичната отговорност и прозрачност, която е задължителна за тази институция, Немислимо е да не се направи реформа, за да се осигури прозрачност. Има много критични забележки и ние поискахме да се постави акцент върху възстановяването на заетостта в страните, които не са приели еврото и нищо не се говори за ситуацията в страните, в които са приели еврото, по-конкретно по отношение на заетостта. Е, но независимо от критичните забележки, искаме да отбележим, е, че е, има известна готовност нашите възражения да бъдат чути. Благодаря, господин Каза. Има думата. Съвсем накратко искам да благодаря на колегите за анализите на тези изменения и за духа на сътрудничество. Надявам се, че този дух ще се запази през следващите дни, за да можем да приемем балансиран и точен доклад. Благодаря на господин Каса и на всички колеги. На 1 и 2 декември ще приемем становището в нашата комисия, а във водещата комисия ЕКОМ приемането ще е на 8 декември. В пленарна зала ще обсъдим доклада през февруари до година. Стигаме до точка 8 от дневния ред. От името на нашата комисия поръчахме проучване свързано с разходите и възвръщаемостта на инвестициите, свързани с предоставянето на подходяща работа за лицата с увреждане и с защитените предприятия. Седем автора имат това проучване. Тук са господин Куентин Леже и господин Гарет Харпер – които ще представят работата на седемте автора. Те ще направят кратко представяне, резюме на заключенията в а, своя доклад. Те направиха проучване на областите, които им възложихме. Заповядайте, господин Леже. Благодаря. Тук с мен е Гарът Харпър. Двамата сме от Optimity Metrics, както вие казахте, на нас беше възложено това проучване, трябва да представим сега заключенията. Темата е следната. Подходяща работна среда и защитени предприятия за хора с увреждания, разходи и възвръщаемост на инвестициите. Вместо да се опитваме да представим положението в целия Европейския съюз. Опитахме се да намерим някои интересни примери. Искаме да представим полуките, които извлекохме и е, трудностите, свързани с е, разходите и възвръщаемостта на инвестициите в тези политики и мерки, за които говорим. Ето как е, изглежда проучването. Няма да говоря твърде дълго, предпочитам да отговарям на въпроси след това. Нека да представя съвсем накратко проучването. Поискаха от нас да разгледаме разходите и възвръщаемостта на инвестициите, свързани с предоставянето на подходяща работна среда за децата с увреждани и с защитените предприятия. Смятаме, че трябва да се погледне основно подходящата работна седа и защитените предприятия. Между другото, разгледахме и альтернативните политики на трудовия пазар. Това е нещо, което смятаме за интересно. Разгледахме и универсалния дизайн. Защо разгледахме е, различните политики на трудовия пазар, защото е много трудно да се каже в държавите член какво точно представлява подходящата работна среда или защитените предприятия. Разгледахме положението в Белгия, Германия, Унгария, Испания, Швеция и Великобритания. Направихме 6 економически анализа, някои от тях е, бяха анализи на е, ползи, на разходи, на възвръщаемост. Гар ще говоря за тях. По отношение на Германия разгледахме промяната на квотите. По отношение на Великобритания разгледахме закона за дискриминация на хората с увреждания. В Унгария разгледахме предложението за защитените предприятия. В Литва разгледахме съответното законодателно предложение. Опитахме се да разгледаме така наречената подкрепена заетост в САЩ и освен това разгледахме и така наречените е, контролни проучвания на случайен принцип. Е, ще дам думата на колегата Гарет, който е економист за представяне на някои други аспекти. Както каза Куентин, методологията, която използваме, е методологията на анализа на разходите и ползите. Както подсказва самото име на доклада, целта е да се разгледат е, конкретните интервенции, да се види какви разходи са свързани с съответните интервенции и да се направи съответно анализ на ефикасността. Дали са изпълнени целите, които са очертани в самото начало. Ролята на анализа на ползите и разходите е да се сравнят ползите и разходите е, в рамките на един общ е, формат. Най-често формата са парите. И трябва да се види дали конкретните инициативи е, водят до възвръщаемост на инвестициите на средствата, които са вложени. Както често се случва при подобни случаи, някои ползи не могат да бъдат изчислени количествено. В този доклад се опитваме да опишем точно тези видове ползи, които не могат да бъдат околичествени. Още един въпрос тук е свързан с перспективата. Знаете и ще видите от доклада, че имаме различни гледни точки. Разглеждаме гледна точка на индивида, дали той е получил някакви ползи, включително емоционални. Разглеждаме нещата от гледна точка на правителствата, дали има възвръщаемост за държавната хазна в рамките на заетостта. Можем да разгледаме гледната точка на цялото общество дали има увеличаване на щастието, например, и благоденствието. Много е трудно да се придаде количествен израз на всичко това, но ние сме направили опит за нещо подобно. И накрая, онова, което наричаме придаване е, или до каква степен има връзка между първо причината и последиците. Ние ще се опитаме да дадем описание на нещо подобно. Давам думата на колегата Куентин. Някои от предизвикателствата, на които станахме свидетели. Първото не е съвсем предизвикателство, по-скоро проблема, който разглеждаме. Защо хората с увреждания са много повече сред незаетите, отколкото другите хора без увреждания. Е, трябва да се обсъди въпроса за това какво е увреждане, тъй като е, има различни практики в държавите членки. Има социални увреждания, има медицински увреждания. Е, медицинските увреждания казват следното. Вие сте човек, който не може да извърши определена работа, а социалните увреждания са свързани с средата, т.е. те не са свързани с конкретни физически увреждания на съответното лице. Просто в определена среда няма възможност за извършване на съответната дейност. Много е трудно да се разгледа понятието увреждане, защото има и много различни видове увреждания. Умствени увреждания, физически и така нататък. Възоснова на всичко това, бързо разбрахме, че в различните държави членки едно и също понятие не означава едно и също нещо и определенията не са съвсем точни и е много трудно да се идентифицира за какво точно говорим в различните държави членки. Но направихме опит. Първото нещо, което разгледахме, бяха защитените предприятия. Както очаквате, няма общо определение на това какво са защитени предприятия в държавите членки. Като цяло цари схващането, че това са предприятия, които дават работа на хора с увреждания наред с хора без увреждания или само за хора с увреждания. Но като цяло има комбиниране на хора с увреждания и хора без увреждания. Една от трудностите, на които станахме свидетели, е следната. Защитените предприятия много често имат различни цели. В някои държави членки те имат за цел да помогнат на хората с много сериозни увреждания, имат за цел да им помогнат да стъпят на трудовия пазар и могат да се разглеждат като альтернатива на грижата за тези хора, а не като форма на заетост. В други държави членки този аспект прехода към заетост е много по-важен. Това обаче води до конкретни проблеми. Опитваме се да покажем, че макар, че има е, различно схващане на понятието защитено предприятие, е, и е, две тенденции в това отношение. Ние се опитваме да вкараме нещата под една и съща шапка. Направихме анализ на ползите и разходите, Позвавам се на условията, които Гарет току-що обясни. Разгледахме нещата от чисто финансова гледна точка и видяхме, че в случая с Сивитан, унгарското защитено предприятие, то не води до ползи по отношение на средствата, защото парите, които се инвестират от правителството, Е, и получиха с около 20 евроцента възвръщаемост на всяко евро. Е, нематериалните ползи обаче не могат да бъдат разгледани и да бъдат околичествени. Както каза Гаре, това е много трудно да се направи. Альтернативата е хората да не работят, а да бъдат в специални домове, например. И съответно ще има разходи за семействата на тези хора или пък за самите институции. Още нещо, на което станахме свидетели. По отношение на така наречените преходни защитени предприятия, именно тези, които помагат на хората да излязат на трудовия пазар, много малък брой от хората всъщност в тези защитени предприятия отиват на трудовия пазар, някъде около 3%. Тази цифра беше спомената във вашата комисия миналата година и е, мисля, че това е и. Е, е, цифрата, която се използва от е, организацията, която направи проучване по темата през 2009 година. Дори да се стигне до е, традиционна заетост за тези хора, тя най-често е краткосрочна. Има интересен пример от Швеция. Извинявам се за моето произношение. Сам Хал, ако не се лъжа, дава подкрепа за хора, които са излезли на реалния трудов пазар и им дава възможност да се върнат освен това в защитените предприятия. Това е, е шведска практика. На следващо място подходящата работна среда. Подходящата работна среда вероятно е най-добре определена от всички е, феномени, които разгледахме. Подходящата работна среда стъпва на три основни елемента работната среда трябва да е подходяща, трябва да отчита нуждите на конкретния индивид и не трябва да има несъразмерно натоварване за работодателя. Тази подходяща работна среда може да бъде е, всичко от рампата за инвалидни е, колички, онова, което се нарича физическа промяна в средата, но може да има и социална подкрепа, например, за хора, които са с умствени увреждания, за да може те да се справят на работното си място. Както споменах по-рано, тук направихме връзка с така наречения универсален дизайн. И а, тези две картини, надявам се, иллюстрират а, онова, което имаме предвид. Защото така наречения универсален дизайн постановява следното. Ако започнем да строим среда около нас, която очита нуждите на различни хора, ще намалим необходимостта от конкретни промени на работното място. Отново е, казвам, е, самата рампа може да бъде част от е, дизайна на самата сграда. Понятието универсален дизайн беше използвано за първи път в директивите за обществените поръчки. Два мандата са дадени за да се разгледа понятието универсален дизайн в рамките на различни технологии, особено като се има предвид използването на компютър. Много е трудно да се разгледат разходите и възвръщаемостта на инвестициите, що се отнася до подходящата работна среда. Много малко е направено по отношение на подходящата работна среда за хората с увреждания. Често се цитира а, цифрата 1 евро и 48 цента за всяко едно вложено евро. Тази цифра въжи за Великобритания и не е съвсем а, а, <clears throat> твърда, а, сигурна по своя характер. Има обаче някои проучвания в Холандия, които изглежда показват, че подходящата работна среда все пак води до ползи по отношение на а, вложените средства. Последното нещо, което разгледахме, бяха альтернативните а, услуги на трудовия пазар. Това е област, която е разделена на 4. Виждате четирите стълба на екрана. Активните политики за трудовия пазар като цяло са положителни. Например, обучение, образование, даване на съвети, помагане на хората да си намерят работа. В тях се включва, например, програмата към работно място. Това е една конкретна литовска програма. Това е много интересен проект, между другото. Той се финансира от Европейския социален фонд. По силата на проекта редица хора бяха обучени да научат езика на, езика на глухонемите и да помагат на хора с, с слухови увреждания да си намерят работно място. По този начин те разбират техните нужди и успяват да кажат какви са нуждите на хората, на потенциалните работодатели. Една от интересните черти на този проект, който протече между 2009 и 2012 година е, че хората, които бяха обучени, продължават да работят, така че последиците са много по-дълготрайни. проекта беше с финансова полза в краткосрочен план, а в дългосрочен план ползата става още по-голяма. Втория стълб пасивните политики на трудовия пазар. Смятаме, че те са малко по-проблемни. Тук се включват неща като мерки за измерване на пропуснатите ползи или загубата на доход. Например, субсидии за работодателите да продължават да дават работа на хора с увреждания. Интересното тук е, че основният проблем е свързан с самите хора с увреждания. Те смятат, че са стигматизирани, ако получат работа чрез тези конкретни политики на труд. Проучванията показват, че хората с увреждания, които са получили работа благодарение на тези конкретни политики, чувстват, че това е причината, поради която им е дадена работа, а не защото имат конкретни качества или способности. Мерките, които разгледахме, на общите мерки, това е третия стълб и тук ще говоря малко повече, тъй като точно тук направихме анализ на ползите и разходите. Тук като цяло има положителни е, въздействия е, това са мерки, които са насочени не конкретно към заетостта, а към цялостното положение. Тук разгледахме закона за е, дискриминация по признак увреждане в Великобритания. Е, Гарет ще говори малко повече за економическата страна на въпрос. Аз не съм економист, но ми се струва, че откакто е прият закона в Великобритания, около 180 000 души са получили работа. И от чисто економическа гледна точка това води до увеличение с 361 милиона паунда брутна стойност за хазната. И в крайна сметка, като се направи преизчислението, се получават 84 милиона за британската хазна. И накрая конкретните мерки четвъртия стълб, така наречените квоти, разгледахме случая с Германия, защото там имаше конкретни данни. Кое е интересното тук? Е, системата на квотите в Германия промени, е, се промени през 2000-та е, година. Няма да обяснявам в подробности какво се е случило. Структурата на санкциите обаче също се промени. Очаквахме да има известни промени, свързани с намалението на квотите, но изглежда, че промяната в структурата на санкциите имала много по-голям ефект. Промяната на структурата факта, че за работодателите става много по-скъпо да не изпълняват квотите, е довело до това, че вероятността едно лице с увреждане да си намери работа се е увеличила с около между 2,2 и 3,5%. Ето виждате до какво може да доведе една промяна в цялостната структура. Какви са препоръките, нещата, които можем да препоръчаме? На, на първо място, аз съм учен, Гарет е економист. В нашия екип ние комбинираме хора с различни образования. Какво трябва да кажем все пак? На първо място, липсата на ясна и съпоставима дефиниция затруднява проучването на положението в държавите членки. В тази връзка смятаме, че би било добре да има допълнителна научна дейност. Сега може би ще навредя сам на себе си, но смятам, че би било добре да има академични проучвания на разходите и възвръщаемостта. Има едно отлично проучване, свързано с една практика в САЩ да се улесни стъпването на трудовия пазар на хора с умствени увреждания. По отношение на Европейския съюз, ако се върнем тук, едно проучване беше направено в редица градове, проучване, което стъпва на така наречените случайни а, проучвания, кон, случайни контролни а, проучвания или изследвания. И, и тук също а, има интересни факти, които трябва да се споменат. Много е важно да се спомене, че а, трябва да се направят промени в цялостния дизайн. А, е, на, на помещенията на сградите, вместо да се правят е, временни е, промени. И а, още нещо, което трябва да споменем. Инвестициите, които се правят от държавите, от правителствата, се възвръщат къде повече, къде в по-малка степен. Квотите вече ги споменах в това отношение трябва да се споменат санкциите, свързани с незачитане на съответното трудово законодателство. Тези санкции, според мен, трябва да останат. Всъщност, те са полезни и за защитените предприятия, и за подходящата работна среда. И в заключение трябва да кажа, че всички тези въпроси се разглеждат на широка основа. Благодаря ви за вниманието. Естествено, готови сме да отговаряме на вашите въпроси. And you don't want to add something, Mr. No, that's no. Good. Uh, Mr. Господин Хауит поиска думата. Прекрасно проучване. И е много интересно да видим какви са економическите доводи за осигуряване на равен достъп на лица с увреждане на пазара на труда. Когато говорим за а, разумно уреждане, всички смятат, че говорим за жилища и приятелите, нашите приятели, преводачите, би трябвало да са наясно с това, че ние говорим за специално адаптиране на работното място. А, така че ние говорим за специални условия а, за приспособяване на физическата среда. Въпросите, които искам да задам, са следните. Старият модел, и аз разбирам от това, което се говореше за стария социален модел, Старият модел предвиждаше някои защитени предприятия или ателиета. Е, някои от тях бяха добри, други не толкова. Подобряват се условията в защитените ателиета, за да бъдат е, най-добра практика, да се осигурява минимална заплата и така нататък. Има акценти върху защитена заетост. Много ще ви бъда благодарен, ако кажете дали те има тенденция за защитена заетост в проучените страни. Втори има един аспект на доклада, свързан с Конвенцията на ОНЕ за правата на лицата с увреждания. В Европа и в света ние се опитваме да поставяме акцент и натиск за зачитане правата на лицата с увреждания. Политиците използват конвенцията за да прокарат идеята за защитена заетост. Третият въпрос е свързан с економическото въздействие на мерките за строги економии. Пределно ясно е, че лицата с увреждания бяха сред жертвите на кризата и вероятността да бъдат да останат без работа, вероятността да им бъдат отказани услугите е по-висока. Така че ние не можем да си говорим тук, без да дадем въпроса какво на какво сте се натъкнали. В моята страна, например, доклада казва, че лицата с увреждания имат два пъти по-висока вероятност да останат без работа. Ето защо схемата за достъп до работа, която предвижда помощ за служителите, е предвидена. направените съкръщения са, се оказаха много вредни. В прави, британското правителство прилага финансиране от Европейския социален фонд и 35% от бенефициентите, когато ние бяхме на правителство, в власт, бяха лица с увреждане. Сега вече не е така. Има данни, които са шокиращи за, биха били шокиращи за много от моите сънародници. Господин Плура има думата. Szanowni Państwo, ja również chciałbym Госпожо председател, дами и господа, и аз бих искал да ви поздравя за този документ и да благодаря на Генерална дирекция вътрешна политика за този цялостен подход. Вие сте възприели много комплексен цялостен подход, който доказва ефективността да се оказва подкрепа на лицата с увреждания на пазар на труда. Мисля, че е Моментът е много удачен да ви благодаря и да благодаря на тези членове на Комисията по заетост, които бяха много активни по време на предишния мандат. Благодарение на на тяхната инициатива беше разработен този документ. Аз мисля, че това заседание трябва да бъде първата възможност да говорим за проекто варианта на този документ – Документът е много пълен а, и тематиката, която третира, е сложна. Документът в момента е само на английски език. Ето защо аз не можах да го прочета и анализирам а, напълно. Аз мисля, че други колеги биха могли да кажат същото и за себе си. Ето защо, що се отнася до срока за внасяне на коментари и изменения, а, нереалистично да ни се налага такъв срок. Би трябвало да прилагаме същите стандарти и правила, както и при разработването на доклади. Ние имаме нужда от един месец, за да се запознаем с проекто документа и да се допитаме до собствените си експерти. Това е изключително важно, защото официалният вариант на този документ ще бъде цитиран и ще бъде много важен източник, който ще помага и в нашата работа, и в работата на неправителствени организации. Ще се обсъди в националните парламенти, следователно като взимаме предвид важното влияние на и въздействие на този документ, е много важно информацията, съдържаща се в него, да съдържа реалността. Трябва да, сме, да направим така, че документът да бъде полезен инструмент в нашата работа. На този етап на дискусията бих искал да изразя едно съмнение от общ характер. Аз мисля, че представеният документ не отчита извършената работа от световната Световната здравна организация и Световната банка, които разработиха доклад през 2011 година. Тези проучвания не са цитирани в доклада. Аз не съм сигурни, сигурен. Освен това, в доклада не се цитират имената на експертите, които се цитират. А, не знаем какво точно са направили тези експерти. Очевидно имате някаква методология и сте прилагали някакви критерии във вашата работа. Избрали сте група държави членки. Съжалявам, че не сте а, взели, че не сте проучили Польша в анализа си. Също така не виждам коментари от а, полски експерти. И в заключение искам да кажа още един път, че този документ е много ценен. Той обединява най-важните елементи, които са много важни за взимането на решение анализ на инвестициите и а, техният ефект. Това е много важно за всеки политик, тъй като ни дава възможност да видим какво се случва на място и ни дава възможност да състави мнение. Ето защо аз имам един, искам да отправя един призив. Нека да имаме време да прочетем проекто варианта, нека да го направим обстойно и да разполагаме с достатъчно време за коментари. Аз мисля, че в своя призив искам да изразя и съгласие с това, което смята и господин Адам Коша. Той не е тук, нас говоря от негово име и той настоява за по-дълъг срок за изменения. Благодаря, казва председателката. Въпросите, които повдигате за графика и за езика, е нещо, което ще бъде разгледано от политическия отдел. Докладът се състои от 232 страници ще трябва да подходим внимателно и великодушно. Убедена съм, че политическия отдел ще излезе с решение и ще има възможност всеки, който желае да може да се задълбочи в проблематиката. И нези, които искат да направят своите предложения, да могат да го направят в съответствие с определена процедура. Политическият отдел ще се свърже с нас и това е краткият ми отговор на вашия въпрос. Господин Пура. В Швеция имаме рок-музикант, който се казва Пура. I'll give the floor to the ones of you who wants to say something, add to the question that has... Сега да дам думата на онези от вас, които желаят да коментират. Ще отговоря няко, на някои от другите въпроси. Само да отговоря на господин Хауит. Първият беше за защитените ателиета или предприятия и на какви промени сме се натъкнали. Проблемът при тях, както той каза много и ясно, състои в следното. Каква е целта на защитените ателиета и второ стандартите и условията, при които са съществували някои от тези предприятия. Освен това в някои държави членки, на някои от работещите, е, се глед... някои от работещите се третират като служители, имат съответната защита, но не е така. Бихме могли да напишем още 10 доклада, които да са не по-малко кратки. Що се отнася до Конвенцията на ООН за правата на лицата с увреждания, истинският въпрос състои в следното на е, е, страница 35 е описана ситуацията с конвенцията, кой е подписал, кой не, кой е ратифицирал, кой не. Истинският въпрос е какво означава това на практика и дали след законодателството идва неговото изпълнение. Бързият отговор и това е свързано с въпроса, който ще обсъди Гарет по економически аспект и финансовата криза, е, че мерките, които обсъждаме, пострадаха сериозно от финансовата криза. Европейският социален фонд – изигра огромна роля, тъй като запуши някои от дупките, които държавите членки не можаха да запушат поради финансовата криза. Това е обсъдено по-подробно в доклада. Имаме специална глава, посветена на Европейския социален фонд, но аз ще дам думата на Гара да се занимае с економически аспект. След това ще се върна на вашия въпрос. The first point I'd make is that the, the specific reference was made to the impact in the United Kingdom. The, the actual economic analysis which was undertaken. Економически анализ, който бе проведен, има отношение и към дискриминацията и как се развива тя в годините. Но, сега, е, какво е въздействието на е, макроекономическата политика? този въпрос се дебатира сериозно. И е, в литературата, когато се дискутира това влияние, се казва, че увеличаването на заетост сред хората с е, увреждания обикновено се случва в е, области, където има голям преход. Нямам данни които да потвърдят, че има по-голяма диспропорционалност в това отношение за резултата, за въздействията върху хората с увреждания, но искам да коментирам Примерно, вашия коментар за Полша. Само 6 странинки, страни членки бяхме избрали, т.е. 22 не влизат в анализа, макар че всяка би искала. Въпросът бе някои проблеми, някои добри практики, а не да се прави пълен обзор на положението в страните членки. Но факт е, в Польша има много интересни доклади и е, когато разгледате доклад... е, интересни примери в Польша, ако разгледате доклада в подробности, ще ги откриете, ако го преведат на полски. полски. А, споменахте, че не сме отразили докладите на Световната здравна организация на Световната банка. Ние имахме за цел да изградим по-скоро и анализ, е, доклад за економическия анализ и конкретни примери за шесте страни. Ако имахме повече ресурси, с е, удоволствие можехме да, разширим обема на доклада и да отчетем и тези документи. Но е, според нас той, те оставаха малко извън обсега на, нашия, на нашето проучване. Thank you. Now, now I'll take the rest of the... Благодаря. Сега да чуем останалите въпроси и да видим ще има ли време за отговори. Госпожа Макинтайр. Thank you. Thank you very much. Um, and, and thank you. Благодаря. Благодаря за презентацията. Първото, което искам да кажа е, аз говоря от името на колегата Стивенс, който не може да присъства днес. Искаме да повдигнем въпроса за това, което каза и колегата от Полша, именно да има възможност хората да четат доклада не само на английски. Аз лично нямам проблеми, но колежката ми обърна внимание именно на това. После е, тя а, е, казва, че в цялото проучване се цитират само трима експерти. Защо? Има ли причина? Защото тук се спомена, че всъщност авторите са шестима. И се дава мнението на експерти само на Унгария, Германия и Белгия. Не знам дали е права, но ако можете да отговорите. Следващия въпрос на моята колежка е, има ли причина по която не се споменава доклада за хората с увреждания, който, който се базира на мнението на над 300 експерти в света и особено като се има предвид, че в този световен доклад си има отделна глава за това колко струва факта, колко струват хората с увреждания. Отделно колежката ми иска изрично да изрази благодарности за свършената от вас работа. А сега един въпрос от мен лично. Аз съм от Обединеното кралство, както вероятно ви е ясно. Чухте коментар от колегата ми Хауит, който също е от Обединеното кралство при нас има брилянтни примери, които ми се иска да бяха цитирани повече във вашия доклад. Вие цитирахте защитените предприятия. Но, примерно, аз работя с а, така наречените индустрии на а, Кралския британски легион. И там те дават заетост в а, търговска среда на ветерани, е, служили в армията с увреждания. И е, този модел и съответната цена на провеждането на тази политика, това е така социално предприятие, но факт е, че те предлагат защитена заетост. И е, успеваемостта на, на този модел е огромна. Не знам дали всъщност сте обърнали внимание на него. Президенте. Presidente. Е, Следващият оратор. Благодаря. Благодаря на авторите на отличното проучване. Искам да задам въпрос. В Италия, в малки предприятия, аз лично познавам тази област, за един ръководител на подобно предприятие е така, за него или поне представата е, че наемането на човек с увреждания би било е, сериозно бреме. Тоест, е, не е толкова просто да се интегрират тези хора. Разбира се, що се отнася до законодателството, има съществен напредък, но ми се струва, че все още има какво да се прави по отношение на менталитета и е, на предприемачите и на обществото. А така, от статистиката, какво е посланието, независимо от е, политиките, виждаме, че безработни, е, хората с увреждания са поне два пъти по-малко наемани от е, хората без. Италия определено е трудно. 680 хиляди е броят на регистрираните е, лица с увреждания в Италия и 18 хиляди от тях излязоха от регистъра миналата година изключително голям брой е, лица търсят е, работа, но не намират. И считам, че нещо трябва да бъде направено в цяла Европа, така че да има мерки от една страна, но да има и промяна на менталитета – защото не може, не е правилно да се счита, че е проблем да вземеш на работа един човек с е, увреждане. А освен това, е, ако трябва да говорим за качество на живот, има неща, които не могат да се устойностят, не могат да се изразят е, в чисто парично измерение. В момента като че ли обществото създава е, пречките на хората с е, увреждания. И не тези лица трябва да се опитват да се пригодят към обществото, обществото трябва да, е, се, да бъде склонно да ги приеме и съответно да се плати цената за интегрирането им на трудовия пазар. Когато се изпрати сигнал от ниво Министерство на труда, той не винаги спомага за интегриране И колежката Тайсън говори, че трябва да се подобри европейската стратегия за хората с увреждания и мисля, че именно там трябва да хвърлим усилия, за да е, не стане разнобой в е, политиките. Госпожа Мелен, темата, която се повдигна, е много и докладът са много интересни. Но броя и цифрите, които се цитираха, са шокиращи. Значи факт е, има разходи за интегриране на тези лица в обществото, но има неща, които нямат цена. И тези разходи трябва да бъдат поети от националните държави. Не може да се очаква да има възвръщаемост от тези инвестиции а, да налагаме едни общи нормативни рамки за всички, не е, създава възможност да се е, постигне кой знае какво. Не можем да търсиме нормалност и да говорим за нормалност и за хора с увреждания. Това е шокиращо. Тези хора трябва да могат да бъдат включени в е, обществото мерките, които ни представихте, са интересни, могат да бъдат е, използвани и са взаимодопълващи се. Ние, според нас, е, в момента, в който можем да разгледаме доклада в подробности, ще даде е, възможност да се потърсят или да се създадат, примерно във всички страни, центрове за закрила за подобни лица, включително с създаване на повече или по-малко подходяща среда. А дали ще има заетост, която да е дефинитивна или временна, във всички случаи по, по-полезно е, разбира се, да има постоянна заетост, поне да се дава възможност тези лица да получават и заплащане, и да си плащат социални осигуровки. Затова може да се използват и структурните фондове. А факта, че в нашите очи е, тези хора се възприемат като хора, които не могат да извършват е, адекватна работа, ние трябва да работиме всяка отделна страна членка да се преодолее този менталитет. Благодаря на авторите. И аз настоявам на факта, че подобни е, центрове за работа или защитени предприятия трябва да станат повсеместна практика, защото те не са засегнати чак толкова от економическата криза и трябва да могат да се появят във всички страни. Мадам Штайнрук. Госпожа Штайнрук. Ja, zunächst was, was nicht mit dieser Diskussion zu tun hat. Първо, не е точно по темата, но сега наближава зимата, тук в стаята, в залата е много студено, може би трябва направо да ни раздадете малко завивки. От друга страна, благодаря за документа, много изчерпателен, така създава ни достатъчно домашна работа. А целта е да се направи така, че да се даде някаква възможност за самостоятелност на хората с увреждания, включително достъп до трудовия пазар, за да могат те да си помагат самия, не да разчитат на други. Особено за хората, които се, са родени с увреждания. Естествено, има хора, които в един момент от живота си получават увреждания. Този, те, те също трябва да бъдат обгрижени. И ако разбирам правилно от е, проучването и в такъв смисъл и въпроса ми, е, смятам, че е важно в е, Европа да се постигнат, е, да се постигне еднаквяване на дефинициите, за да можем и съответно да правим съответните е, изводи, т.е. да има някакви минимални стандарти. Е, мисля, че това е изключително важно, ако трябва официално да се признава статут на лице с увреждане. А що се отнася до квотите, аз съм от Германия и познавам тази система отлично – Смятам, че правилно ви разбрах, когато казахте, че тя е много положителна за интегрирането на тези лица в обществото и на трудовия пазар. А тежестта за прилагането на квоти и съответните финансови разходи трябва да бъде поета справедливо от обществото. Така че тези хора да имат е, достъп до трудовия пазар. И а, е, системата на квотите като най-добра практика може да бъде въведена и в други страни членки. Законодателството, което ние създаваме за свободен достъп до заетост е от изключително значение. Е, комисията трябваше да излезе с нещо и по-рано. Аз съм от Германия, Ренфалд и е, ние имаме подобно законодателство от 2003 година. То дава възможност за достъп на лица с увреждания до трудовия пазар. Не е лесно да се прилага. А, вие, е, може би, е, не е било част от задачата ви на анализа, но в край на кращата ние имаме единен пазар – и можете ли така от опит да ни кажете, е, хората с увреждания могат ли да се ползват е, от тази свобода на придвижване? Аз преди няколко дни присъствах на среща е, на лица с различни увреждания и бях напълно ужасена, когато е, разбрах, че в Германия примерно национална помощ за хора с увреждания не може да бъде прехвърлена, те да я получават във Франция, ако искат да работят хората там. Примерно на 50 км от Страсбург в Германия хора, ако искат да отидат да работят в Страсбург, не могат да получават тази помощ. Ние трябва да улесним именно това трансгранично предвижване. А, също смятате ли, че този въпрос трябва да се регулира на европейско ниво, да, да има така подход на оценка на разходите и ползите? Защото тези неща са регулирани по различен начин в различните страни съществуват така наречените европейски работнически съвети в много предприятия има хора а, с увреждания, които работят. Може би е, те могат да работят и на европейско ниво за създаване на съответна закрила. Следващият оратор. Благодаря. Анализа на ползите и е, е, разходите за инвестициите. Разгледани ли са разгледани ли са цифрите за едно отделно работно място? И как се оценяват ползите за обществото вън от чисто економическите ползи? Защото а, понякога такива неща не могат да се от, устойностят. Интегрирането на, в, общия, в трудовия пазар е така едно много общо понятие. И мисля, че трябва да бъдем много предпазливи, когато подхождаме към този въпрос. Не можем също така да даваме помощи на тия хора е така просто като благотворителност. Те имат своите права и за това подобни понятия като интегриране на трудовия пазар трябва да бъдат интерпретирани в пределно широк смисъл. Надявам се, че доклада ще бъде и преведен на други езици председателката. Благодаря за изказванията и за въпросите. А, що се отнася до чисто практическите аспекти, ще говорим с нашия политически, политически отдел. Може би и координаторите следва да обсъдят този въпрос. А, какво ще струва превеждането на доклада? Ще видим, можем ли да го финансираме. на въпросите, на които не сте получили отговори, ще е, ви изпратят съответните автори е, писмени отговори. А ние съвсем е, не след дълго ще се върнем на темата по различни начини и с писмени документи и по друг начин. И във всички случаи дебата ще се появи в нашия дневен ред отново под една или друга форма. Благодаря за изказванията. Благодаря на всички. И сега преминаваме към следващата точка. Нови форми на заетост и отношения на заетост. Юрофонд ще представят изследването. те е, ще цитират е, факти за нови форми на заетост в Европейския съюз и Норвегия. Надявам се, че ще имате поне е, няколко минути да реагирате преди да ни изтече времето. Сега давам думата на представителя на Eurofound. Thank you. Uh, благодаря. Уважаеми депутати, благодаря ви за тази възможност да представя част от нашите заключения на проекта, наречен нови форми на трудови взаимоотношения. Вероятно си спомняте, че преди две седмици нашия директор ви осведоми, че ролята на Eurofound е да дава информация и познание в различни социални политики и политиките на заето естествено са в центъра на нашето внимание. В края на миналата година започнахме едно ново проучване, наречено нови форми на трудови взаимоотношения. Защо? Защото чухме, имаше откъслечна информация за някои нови форми на заетост. Имахме впечатлението обаче, че не беше съвсем ясно какво представлява тази нова форма на заетост, какво се появява на трудовите пазари, какви са характеристиките на тези нови форми и какви са условията на труд, свързани с тези нови форми на заетост. Това беше и целта на нашето проучване и е, в заключение ще дадем и насоки за бъдещата политика. В началото какво разбираме под нова форма на заетост? Е, вероятно може да си представите, че има голямо разнообразие в Европа, има различни трудови пазари, различна институционална база, различни трудови стандарти, различни начини на водене на социалния диалог. И е, съответно различните форми, нови форми на заето са много различни. Ние искахме да разгледаме нещата от гледна точка на държавите членки и попитахме националните експерти какво е ново в това отношение в държавите членки в сравнение с миналото. Или по отношение на връзката между заетия и работодателя, т.е разликата с миналото, когато имаше отношение едно към едно, тъй като сега вече има един работодател, който дава работа на много служители или обратното. От друга страна има и нови практики, свързани с традиционните постоянни трудови договори. След това разгледахме и гледната точка на работодателите. Естествено, решихме да се ограничим и да разгледаме новите форми на сътрудничество сред самонаетите. Трябва да спомена тук, че обект на нашето проучване е последното десетилетие т.е. нови практики, ново законодателство, нова нормативна рамка, но само в рамките на последното десетилетие. Съответно, идентифицирахме 9 нови форми на заетост. Някои от тях са свързани с отношението между работодател и заед. Виждате ги най-отгоре. Има някои, които са свързани с нови трудови практики и организация на работата. Има и такива, които се припокриват между двете категории. И онова, което виждате най-накрая на екрана, това са формите на е, самозаетост и сътрудничеството. Нямам е, кой знае колко време, така че избрах 4 от тези нови форми на заетост и ще говоря малко по-подробно по тях. Това са тези, които са в червено тук. В началото искам да говоря за споделянето на заети. Какво си има предвид тук? Форма на заетост, където група работодатели наемат групи от заети. Тоест, има една организация, която наема хора и ги изпраща да работят в различни компании. Нещата приличат малко на агенциите за временна заетост. Тук обаче е, работодателите знаят в коя компания ще отидат. Е, тази практика съществува най-вече в регионален мащаб. Компаниите имат съвместна отговорност за работниците. Трябва да им се осигури работа. И има още една важна разлика с сезонната заетост, а именно, че тази правна единица, която представлява работодател, е, е с нестопанска цел. С други думи, нейната цел е да гарантира заетост на пълно работно време за работниците, като се комбинират различни човешки ресурси за хора, които иначе не могат да получат заетост на пълно работно време. Какви са въздействията тук, какви са последиците от всичко това. Като цяло, последиците са изключително положителни по своя характер. За работниците се дава достъп до квалифицирана работна ръка, за заетите пък се дава възможност за стабилна заето, защото най-често това са постоянни работни места и се отнема част от елемента на несигурността. И тъй като казвам, че ползите са и за едната и за другата страна, трябва да спомена и един регионален аспект. С други думи, в регионален план самата област става по привлекателна. Т.е. има работници, които се преместват в съответния регион поради този начин на заетост, приличащ на клъстър. Следващия тип заетост е така наречената случайна работа. Тук говорим за две различни е, видове работа. Работа с прекъсване и работа на повикване. Какво имаме предвид? Е, работа с прекъсване, това означава, че работодателя дава задачи е, с конкретна продължителност, например в рамките на един проект. А работата на повикване е, означава естествено по-постоянно трудово взаимоотношение, но работодателя не е задължен да дава постоянно работа, само когато има нужда от е, служителя. Т.е. тук има голяма доза гъвкавост за работодателя. За работника обаче тази гъвкавост идва малко в повече. Иска се, естествено, малко по-голяма стабилност, тъй като в този случай се получава работа само когато ти се обадят. В повечето случаи обаждането се прави с много кратко предизвестие, много често рано сутринта за, за същия ден или за същата сутрин. На теория работниците имат право да откажат, естествено, когато им се обадят, но практиката показва, че ако отказват твърде често, повече не им се обаждат. И съответно се ограничава възможността да получат работа за бъдеще. Що се отнася до социалната защита, естествено на Тория нещата изглеждат розови, тъй като, както вече казах, в повечето случаи тези работници имат постоянни договори, така че имат пълна социална защита, но тъй като на практика може да им се обаждат много рядко, те може да нямат право на социални помощи, защото в повечето от системите те зависят от броя на дните или часовете, които са отработени. Част от характеристиките на заетите и работодателите в този вид случайна работа. Вече казах, че това са сектори, отрасли, които зависят от сезоните и където търсенето на работна ръка се променя значително. Освен това, работодателите имат нужда от гъвкава маса от хора. Става дума за работни места, които не са високо платени. Много често става дума за млади хора, най-често жени, така че има известен вид сегментиране тук на трудовия пазар. Що се отнася до работодателите, тук движещата сила е търсенето, а по отношение на заетите, движещата сила е нуждата. И много често те търсят други альтернативи за заетост. Що се отнася до последиците тук върху трудовия пазар, и условията на труд. Виждате, много по-различна е картината спрямо първия вид заетост. Тук отрицателните последици са много повече, отколкото положителните за работниците, поради тази нестабилност, за която вече говорех. Друга форма на заетост, която искам да представя е така наречената ИКТ, мобилна работа. Това е работа извън офиса на работодателя или пък мястото, където се намира клиента. Това е традиционен тип заетост, свързана с така наречената теле. Работа или работа от разстояние. Отново става дума за изключително гъвкав а, а, начин на работа. Тук обаче движещата сила а, е търсенето, но за самите заети. В повечето случаи това са хора, които са с добро образование и е, са специалисти и те самите търсят по-голяма гъвкавост. Става дума, както вече разбрахте, за информационни и комуникационни технологии и тук има зависимост от компютри, лаптопи и така нататък. Последиците има и положителни, и отрицателни. От една страна има положителни последици, защото работниците получават необходимата гъвкавост. Освен това, има по-голяма автономия и те могат да организират по-добре самата работа. Съответно, производителността на труда може да се увеличи в сравнение с работата в офис. Онова, което познаваме като традиционни форми на заетост, където се дават изисквания спускат се от страна на работодателя. Що се отнася до отрицателните последици, появява се усещането, че трябва да си наличен в рамките на денонощието 24 часа. Това оказва негативно въздействие върху личния живот на хората и освен това води до социална изолация, тъй като няма връзка с други хора. Последният тип заетост, който искам да ви представя е работата, за която заплащането е с ваучери. Тук не става дума за отношение между работодателя и заетия. Има ваучери, които се купуват купуват от най-често обществена институция и на основа на тези ваучери се наема съответното лице. Тези ваучери покриват не само надницата на работника, но и част от социалната страна на нещата. Най-често става дума за застраховка срещу конкретно происшествие или инцидент. Целта на този вид работа, там където тя съществува, е да се легализира работата в областите на селското стопанство и в сферата на домашната помощ. Съответно, това са двете основни е, места, двата основни отрасъла, където се осъществява такава трудова дейност. Това означава, че много често има ограничения по отношение на обхвата, Идеята, както вече казах, е да се легализира е, този вид заетост, но и да се ограничи по някакъв начин. Какви са въздействията? Има положителни, има и отрицателни. Най-важните е, положителни последици са, че се стига до легализация на недекларирания труд. Това е от полза за социалната защита за трудещия се. От друга страна обаче има някои отрицателни последици. Отново ставаме свидетели на социална изолация, особено когато става дума за работа е, като домашен помощник, защото работника работи, а семейството не е в къщи и много често няма никакъв контакт между хората. И сега заключенията и насоките за бъдещите политики. Дадох само 4 примера. Е, виждате, че основната движеща сила тук за тези нови форми на заетост е гъвкавостта, която се търси или от работодателя, или от заетия, или от двете страни едновременно. Виждаме, че някои от тези форми на заетост имат потенциал за положително е, развитие, често има полза и за двете страни. Други е, последици обаче са особено притеснителни, особено когато става дума за случайната работа или за информационните и комуникационните технологии или така наречената мобилна заетост. Аз не можах да говоря тук за така наречената заетост в масова заетост или на широка основа, така наречения crowd employment. Какво можем да кажем тук има потенциал за структурни промени на трудовия пазар, особено когато става въпрос за мястото на заетост, излиза се извън офиса на работодателя. На следващо място по отношение на работното време, то става по-раздробено или може да стане по-слабо контролирано. И на трето място моделите на труд Съответно, можем да говорим не за, заработа, работа, а за задачи. Особено когато става дума за така наречената случайна работа или някои форми на заетост на широка основа. Трябва ли да се намесят политиците на макроекономическо ниво? За някои от формите на заето смятаме, че това не е необходимо. Те са толкова малко е, като разпространеност, че няма нужда е, да се намесваме. Освен това, конкретните е, черти са свързани по-скоро с самия вид труд, а не с отношенията между работодател и зет. Има обаче и места, където смятаме, че трябва да има политическа намеса. Например, там, където има положително въздействие, където са положителни отношенията между работодател и заед, много често това не се осъзнава от участниците на трудовия пазар, така че трябва да се дава повече информация за това, че има и други форми, нови форми на труд. От друга страна, ако има необходимите обществени средства може да се предоставят и стимули за развитие на, на, на положителните форми на заетост. Що се отнася до отрицателните последици, трябва да има някакъв вид а, рамка, например колективни трудови споразумения или пък а, доброволни форми на, на етичен кодекс, които да създадат, създадат предпазна мрежа за работниците, което пък да ги защитава отрицателните въздействия. И накрая тъй като тези нови форми на заето са все още много непознати, ние предлагаме да има обмен на информация, на опит и в национален план, и между държавите тъй като това е полезно, особено що се отнася до рамките на е, трудови отношения, които да са от полза и за двете страни. Това е от мен. Съвсем накратко благодаря ви за възможността да се изкажа пред вас и сега съм готова да отговоря на вашите въпроси. Thank you very much. Много ви благодаря. Разполагаме с няколко минути. Ако има въпроси, към нашата колега от Ирландия, госпожа Штайнбрук. Много ви благодаря за тази информация. В променящия се трудов пазар, е, тази информация е много важна. Нещата се променят. Много от промените са положителни, но някои нови форми на трудово правна, на трудовоправни отношения изискват внимание. Гъвкавостта някои форми на гъвкавост за фирмите трябва да се ограничават, за да не се допуска експлоатация. Например, има една форма на заетост нулеви часове. При нея се изисква работниците да бъдат на разположение без да им се плаща. Трябва да видим дали има законодателство на национално и европейско ниво, което да гарантира че тези трудовоправни взаимоотношения са подходящи, ако не да се намесим. Договорите с нулеви часове не са много при... не са приемливи в някои държави членки и също така на европейско ниво е необходимо да има институционален обмен по различните форми на заетост. Договорите с нулеви часове първоначално съществуваха само в Обединеното кралство, но сега започват да се появяват е, и в Германия. Трябва да следим е, тенденцията, е, в, за да видим как се развиват тези тенденции в различните страни. Що се отнася до раз, разделянето на работата. Как става това на практика? С агенцията ли е това? С самата фирма ли? Как се извършва тази координация? Възможно ли е? да се достигне до ситуация, която е изгодна за всички. Освен това, ако може малко, няколко по-конкретни думи за етостта, при която работниците се заплаща с ваучери. Как се реализира това на практика? Е, как, по какви различни начини се прилага в различните страни? Да, благодаря, госпожо председател. И аз е, бих искал да ви благодаря за извършната работа и за изложението. Е, тя е много полезна за политическата ни работа. Аз имам е, два въпроса. Вие анализирахте четири различни типа заетост. Бихте могли да ни предоставите да ни предоставите информация за различните сектори, транспорт и така нататък. Представихте два различни вида сезонна работа, но тук ще да бъде полезно да има малко повече информация за различните дейности, за различните професионални а, дейности, които се прилагат в различните сектори. И моят въпрос е свързан с това, което спомена Юта би било полезно за политическата ни дейност, ако можете да предоставите допълнително информация. Защото продължаващата дискусия по директивата от 1989 година за здравето и безопасността на работното място в момента се обсъжда на широко. И за нас би било полезно да разполагаме с малко повече детайли които да използваме в хода на нашите дебати. Отговор. Да, благодаря за въпросите. Що се отнася до институционалния обмен, това препоръчваме и ние, както вътре в страната, за да имаме по-ясна представа за тенденциите там в различните сектори, в различните региони, но също така и в, е, и в различните страни. Някои от формите на заетост е, са характерни за определени страни. Една от тенденциите е така наречения job sharing е, или споделяне на е, работното място. Това съществува в някои от новите държави членки. Бихме предпочели да има европейски обмен за това как се извършват нещата на практика. В новите държави членки, в които се въведе този job sharing, на законова основа, разбрахме, че понякога и за работещите, и за работодателите това е много объркващо защото нормативната база е толкова сложна, макар че целта е била да осигури защита, че е трудно да бъде разбрана. Така че, може би, първото, което трябва да се направи, прави е да се види как са успели в някои страни да подходят по-прагматично, така че не всички да преоткриват колелото. Що се отнася до новите форми, някои от тези форми са толкова нови, че трябваше да измислим име за тях. Няма стандартизирана дума или понятие и тук би било полезно в самото начало да започнем с европейски обмени, особено за онези форми, в, при които има по-отрицателен аспект, така че на по-късен етап да се избегне потенциално негативен резултат. Що се отнася до практическото изпълнение на а, на нормативите, нормативната база за job sharing, в различните страни има различна терминология. В Германия, в Белгия, в Франция, в Финландия, също така и в Унгария. Как става това на практика? Всъщност това е регионален инструмент – на регионално ниво в повечето случаи има един субект. Това може да бъде институция или неправителствена организация или отделна фирма, която извършва анализ на регионално ниво, дали, ще, дали има потребност на регионално ниво за общо ползване на работна сила ако отговорът е положителен, се обръщат към работодателите в региона дали проявяват интерес. И ако има такъв интерес, се създава такава организация Шапка, която извършва подбора и наемането на служители, т.е. те са, те изпълняват задачите на традиционния работодател, извършват координация с фирмите, членове, координират потреб, потребностите на определени фирми от опрен вид работници. В крайна сметка работниците работят на ротационен принцип в фирмите Напълно е възможно да сменят предприятието два пъти на ден или два пъти в година. Всичко зависи от типа дейност, типа работа, от които работодателите имат нужда. Това е много гъвкав инструмент, който обославя важната комуникационна и координираща роля на координиращият орган. За да може този орган да извършва добре дейността си, трябва да има доверие в него. Що се отнася до нормативната база за случайните работници и работата, в коя, при която се заплаща с ваучери. Помните, че договорите при повикване и периодична и заетост от време на време в различните страни има различни подходи. Понякога това се използва в отделни сектори, понякога се регламентира броя часове или дни, в които работник може да работи. Ще ви дам само няколко примера. В Белгия установихме, че в туристическия сектор има двудневни договори, които съответстват на колебанията в потребностите. В някои случаи някои фирми използват работници за 100 дни в годината, но всеки работник може да работи само 50 дни като случайен работник. Освен това се предвижда единна сума за социална защита, независимо от това колко плаща работателя на работника. Социалните вноски са 7,5 евро на час в Словения е съвсем различно. Там методът се използва за млади хора от 15 до 26 години. И тук са предвидени ограничения и подходът е доста различен, защото работодателят и работникът не работят възоснова на договор между тях. Договорът минава през агенция. Това прилича на работата при повикване. Тук няма ясна нормативна база. Това е, има страни като Холандия и Италия и отчасти в Ирландия, в които има конкретна нормативна база за договорите при повикване. Проблемът е, че понякога не е ясен самият статут на работещията самонаетлие. ли е? служител ли е, в периода, в който изчаква да му се обадят какъв му е статутът. Що се отнася за ваучерите, системите са различни. Тази система се използва в селското стопанство в страни като Литва, но също така и в страни в Белгия, Франция, Австрия за домашни помощници. Те се използват за рекламна дейност, при спортни събития. Тази форма се използва неограничено в Италия. Установихме две системи. Има договор трудовоправни взаимоотношения между работещия и работодателя, а във Франция има агенция, която наема служителя. Договора може да е постоянен, срочен, безсрочен. Т.е. предвидена е гъвкавост и организацията посредник изпраща работника на потребителя, който предоставя ваучера и ваучера се предоставя на организацията, предоставяща услугите. Що се отнася секторите, аз вече споменах това за ваучерите. За случайната работа тя, се, тя е характерна за селското стопанство, строителството, но и всички сектори, в които търсенето не е постоянно. Става дума предимно за нископлатените дейности. Що се отнася до МПОИ, шеринг и общо използване на служители. Първоначално системата беше разработена през 80-те години на миналия век в селското стопанство. Системата може да се използва в различни сектори но като че ли системата функционира най-добре, ако има съчетание между различни сектори, за да се балансира потребността от различните потребности. И накрая, аз последния вариант, който ви представих, беше мобилната работа. Тя е характерна за конкретни задачи които разрешават работата да се извършва дистанционно и не налага присъствието в определена кантора. Например, продавачите и фризьорите и келнерите не могат да извършват мобилна работа. И в повечето случаи данните говорят за това, че ръководни кадри могат да извършват такава дейност. Работници, чиято дейност е високо квалифицирана и е свързана с определени знания. Имаше и един случай традицион... в една транспортна фирма един работник дистанционно разпределяше превозните средства и шофьорите. Благодаря ви за всички тези факти. Кратък въпрос и кратък отговор. Госпожа Марвай, последен въпрос. Благодаря. Всъщност въпросът е чисто теоретичен, ако ми позволите emberek megéljenek belőle. Tehát valaki azért dolgozik. Целта на извършването на професионална дейност е да можеш да живееш от нея и да издържаш семейството си, например. Но тези нетипични форми на заетост работа от вкъщи, е, когато човек се върти около телефона и се чуди дали днес ще има късмет той да позвани. Подобна заетост е, няма да бъде достатъчна, за да ви донесе е, така поминък. Та, смятате ли, че тези е, начини на, же, на заетост е, ще бъдат е, с тях може да бъде злоупотребено в отделните страни членки. И има ли данни, които да показват, например, че а, примерно жени от средната класа поемат заетост, да речем, за някоя и друга седмица като секретарка, но реално те нямат нужда да работят. Тоест, е, има ли и такива явления? Има ли разлика също между новите и старите страни членки? Благодаря. И двата въпроса съвсем не са лесни за отговор. Тези девет форми са толкова различни, че не мога да ви отговоря с да или не за всички. Та, по отношение на първия въпрос, дохода достатъчен ли е, в повечето от тези видове заетост дохода е, е един и същи, независимо дали каква е формата, но за случайната заетост там вече има проблеми, защото толкова са фрагменти, фрагментирани заданията, че е, вероятно за хората ще бъде сериозно препятствие да е, постигнат достатъчно възнаграждение, за да се издържат. А за работата при повикване по телефона, е, когато човек е на определена млада възраст, е, това е приемливо, но понякога има задължения да не поемате друга заетост, което вече създава проблеми. А при масовото наемане и споделяне на служителите, там вече е, съществуват притеснения за това какво е възнаграждението понякога е една е, операция бива заплатена само с няколко евроцента, така че действително там съществува проблема с недостатъчното заплащане. А когато има прекалено много елементи на гъвкавост за работещите, там определено се създава опасност. За това трябва да има и възможности за закрила и повече мониторинг и формулирани процедури. А, не мога да кажа, че сме намерили разлика между стари и нови страни членки. Потенциала за тези явления в една или друга посока съществува независимо от традициите на трудовия пазар. Председателката, благодаря. Благодаря, много интересно. Днес всъщност е, обсъждаме положителните и отрицателните страни на гъвкавостта и засегнахме много интересни теми. Нека да припомня на нашата комисия, че Eurofound, да, вашия е, работодател е всъщност наша агенция – Агенцията за заетост. И нашата комисия винаги би могла да влезе в контакт с вас, да поиска повече допълнителни данни или а, други доклади. Изключително полезно е това сътрудничество и много ви благодаря. Благодаря и на нашите членове. На 1 и 2 декември ще е следващото ни заседание. Благодаря.